Председателят. Добро утро, дами и господа. Искам да се извиня за закъснението. Имахме много интересна, вълнуваща дискусия с Барозо и Лвандовски и лидерите на политическите групи. Затова започваме с няколко минути закъснение. Но ни предстои много важна дискусия.